мнение би било пренебрежение към споразумението. Нека да го отхвърлим. Онези, които са против, бихте ли станали, за да видим колко са против? Мисля, че повече от 10% от присъстващите. Гласуваме резолюцията като цяло. Който е за, против, Въздържали се. Изменението е отхвърлено, доколкото разбрах. Повече от 10% от присъстващите чинове са против него. Така че сега гласуваме съвместния проект за резолюция. Който е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващата точка е Азербайджан. Гласуваме 6 проекта за резолюция. Най-напред предложение е представено от е, Обединената левица. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега съвместния проект за резолюция. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И накрая Беларус. 6 проекта за резолюция. Преди това има проект за резолюция представен от Обединената левица. Онези, които са за проекта за резолюция, представени от Обединената левица, за, против, отхвърля се. Гласуваме съвместния проект за резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с подавляващо мнозинство. Колеги, благодаря ви много за присъствието и вниманието. Получих, имам едно съобщение получих от групата за свобода и демокрация искане за назначение в парламентарните делегации и групи. Списъкът с назначенията ще бъде включен в протокола от заседанието, ако няма забележки преди протоколът да бъде прият, тези назначения ще се сметнат за прияти. И накрая протоколът от днешното заседание ще бъде представен за одобрение от парламента на следващата сесия. Ако няма възражения, резолюциите приети на днешното заседание ще бъдат внесени пред съответните органи. Закривам заседанието. Приятен път! Благодаря ви! So.